Mes chers collègues, mesdames, messieurs, mesdames, messieurs. Дами и господа, много ви моля, бъдете дисциплинирани. Благодаря ви за това, че сте многобройни. Следващата, следващото заседание на нашата комисия трябва да се проведе в пленарна зала. Не знам дали Членовете на нашата комисия са все по-многобройни или имаме много гости. Всички са добри, добре дошли, но много ви моля, е, бъде, запазете мълчание, освен онези, на които давам думата, а за сега съм си дал думата на самия себе си. Бих искал да се извина на членовете на комисията и на всички присъстващи за закъснението но трябваше да постигнем политическо споразумение по един важен проблем. Така че се наложи да проведа заседание на координаторите, за да можем да постигнем някакво решение. Много ви моля, запазете мълчание или ще изхвърлим всички. Е, а, ето, дори, дори да, Дани е съгласен с мен. Ще трябва да решиме много важни проблеми за един час. Така че, първо приемане на дневния ред. Всички са съгласни. Не. Господин Силвестрис има някаква забележка. Не. Бих искала да ви, благо... да ви благодаря за изказването, което направихте. Още веднъж благодаря и на вас, и на всички колеги от името на Италия. Благодаря, Барбара. Мисля, че за мобилизиране средства за фонда за солидарност беше много важен. Беше необходимо да приемеме доклада на Раймер Бъга за отпускане на помощ за пострадалите от земетресението в Амруците. И това беше едно политическо послание, което отправихме Нашите италиански приятели се, но се нуждаеха от нашата помощ. Също времено обаче ние спазихме всички правила, процедурни правила, включително превод, решение на съвета на министрите преди вземане на решение в пленарна зала по искане на нашите италиански приятели ние свършихме работата, но все пак съвета трябва да вземе решение, а ние ще гласуваме в пленарна зала на следващото заседание. Така, по съобщения на председателството няма съобщения, така че минаваме към точка трета от дневния трет. Трябва да приемеме проекто резолюцията, представена от господин Сурян и внесените изменения. Знаете, че прекарахме три дни и три нощи в обсъждане на бюджета 2010. Няма вече прег... няма разговори, няма преговори, няма обсъждане. Просто приемаме измененията, като всеки път ви посоча какво е мнението на докладчика по въпроса. Разбира се, ако по изключение даден вносител на изменение смята, че трябва да обясни нещо, то тогава може да поиска думата. Така, взимаме. Ще разглеждаме първо доклада на Ласло Сорян, после доклада на Владимир Манка. А, списъка на, на гласуването е пред вас. Параграф 3. Изменение 1. Вносител е много важен и известен. Кой е за? Благодаря ви. Против. Салвадор е против. Приема се единодушно. Изменение 2 отпада. Изменение Трето е оттеглено. Параграф 8. Компромис предложен от докладчика. Докладчика подкрепя компромиса за, против. Няма никой против. Въздържали се. Няма. Следващите изменения всъщност са влезли в компромисното изменение, с изключение на изменение 4 на Фарм и Балцани, които биха искали да включат Social Dialogue and социален диалог и. Добре. Не, а не, а то, и то също, също влиза вътре. Щом господин Ферм смята, че и неговото изменение е включено в компромиса, всичко е наред. Зелените смятат ли, че пето изменение е влязло вътре? Да, Салвадор смята, че шесто изменение е включено. Минаваме към параграф 9. Седми на фарм. Докладчика е против. За. левицата. Е, за. Отхвърля се. Осмо на Юта за. Благодаря ви против. Никой. Въздържали се никой. Един въздържал се. Хелес. Благодаря ви от името на Юта, която бе въз, въз, възпрепятствана да присъства. Тя просто днес празнува рождения си ден със своето семейство. Юта, това е букет за тебе. Параграф 10. Девето изменение на Олбрих. Докладчика е против. За. Левицата. Против. Десницата. Отхвърляме го. Параграф 10. Ново, нови 10. Фарм Балцани. Докладчика подкрепя за, против, никой не е против? Не. Има един против. Госпожо, вие ли сте против? Въздържали се? Приема се. 11 на фарми Балцани за против. Въздържали се? Приема се. 12 на същите фарм Балцани с устно изменение, внесено от господин Ферм, където Council замества Member State. Съвет вместо държава членка за 12-то изменение за против. Въздържали се. Приема се. 13-то на Фами Балцани. Докладчика е за. Същите против. Един против. Въздържали се. Приема се. 14-то Внимавайте, докладчика е против. Кой е за? Благодаря ви, против. А, не. Бълчинството не, е, мнозинството не, според... О, Господи! Трябва да гласуваме. И аз, и аз не си нося картата. Ще трябва да броиме. Добре, ще броим. Кой е за?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 16 на 19. 19 на 16 по-скоро. Така ли? Добре, приемам. Приемам. Този път приемам. Но предпочитам електронното гласуване. Donc ça, c'était l'amendement 14. Il est à... Изменение 14 се приема. Изменение 15 на Юта, подкрепено от докладчика, за против, против, никой. Въздържали се, приема се. 16 отпада. 17 на Егле. Не знам дали е госпожа или господин. Госпожа Егле. Господин Ферн. Бих искал да задам на въпрос на госпожа Ягле. Не знам дали е тук. На английски и на немски нещата са различни. Тя иска да разшири обхвата на мерките. Това означава ли, че това трябва да се отнася не само за млекото и плодовете, а и за други продукти. Защото в такъв случай ние сме против. Ако е за млякото и плодовете, ние сме съгласни, но ако и хамбургерите се включат вътре, ние сме против. Е, Господин Сурян. Доколкото аз разбирам, става дума за млякото и плодовете, които се раздават в училище. Наистина, наистина като че ли е, превода може би не е най-уместния, но в крайна сметка нищо друго не е включено. In that case, just to be clear. Добре, тогава. Нека да премахнем разширяване на обхвата, защото за мен разширяване на обхвата означава, че се включват и други продукти. Така че нека да, да, се, включ, да се включи само млякото и плодовете. Добре. Госпожа Ягле не е тук, но ако сте съгласни, докладчика е съгласен, така че е, ви предлагам подобен компромис, т.е. няма да се раздава нищо друго, освен млеко и плодове, т.е. няма да има ГМО. За, против, въздържали се. Е, изменението с изменението се приема. Господин Гарига. Господин председател, много ви моля да преброите още веднъж депутатите от НП, които присъстват на заседанието. Струва ми се, че преди това включихте приброенето към НП гласовете и гласове на депутати, които не са всъщност от тази политическа група. Това не би трябвало да се случва, нали така? Елас, le cœur de James est resté au PP. Е, за съжаление, сърцето на Джеймс остана в НП. Ми да, ми, аз дори списъка ми на гласуване е от НП. Британската политика се осложнява със всеки измина ден и става по-сложна от италианската. Така, значи ще имаме предвид при следващото гласуване. Alors, nous en sommes maintenant. Така. Така. Така, докъде стигнахме сега? Гласувахме 17-то изменение. 18-то на господин Ферм. Като допълнение за против. Благодаря. Въздържали се. Приема се. Сега, п, п, е, изменение 20. Това е като допълнение. За, за спазването на основните човешки права. Докладчикът е за. Благодаря. Против. Благодаря, въздържали се. 20-то изменение се приема. 19-то от Салвадор съвпада с 20, т.е. не се противопоставя на човешките права. Докладчикът е за. Кой е за? Благодаря. Против. А, левицата е против, обаче изолирана и е в мълценство. Така, Гарига се приема в 19. Параграф 1, изменение 21, Ферми Балцани, който иска разделно гласуване по Expanded End. Така, сега. Първо поставям на гласуване текстът на 20 параграф без Expanded End. Докладчиката за. Кой е за? Широко мнозинство против, младсинство въздържали се. Приема се. И така, сега гласуваме Expanded End. Кой е за? Благодаря против. Широко мнозинство. Отпадат тези думи. Изменение 22. Господин Ламасур, което е съвместимо с 21-во. Докладчикът е за. Кой е за? Благодаря. Против. А така ли? Добре, оттеглям го. И Ня... няма да ме биете с малко мнозинство. Да избегна победа с малко младсинство. Не искам е, на първа страница на вестниците да излезе председателя на комисията, губи доверието на комисията. Параграф 23. Господин Ферм. Господин председател, аз също го оттеглям. Е, обаче искам следващо да се гласува на господин Хаоц. Така, 24. Хаук, но докладчикът е против. Кой е, кой е за 24-то? Благодаря ви. Трябва да броим, извинявайте. Ем, да, мислих, че има мнозинство. Да, и госпожата. Бройте и госпожата. Е повече от 16. Против кой? Кой е против? 13. 16 на 13. Има проблем с а, италианската делегация, но вие ще го оправите помежду си. Така, приема се. Параграф 23. Имаме компромисно изменение Б на докладчика. Кой е за компромиса на докладчика, който добре е работил? Той е за, почти всички са за, против. Йозеф? Не. Добре. Значи се приема. Параграф 23 нов. Имаме изменение 25, което се покрива от компромиса на докладчика. Така ли е, Елга? Също се отнася за 26. Също се отнася за 27. В параграф 25 имате възможност да купите изменение 28, подписано Ламасур. Докладчикът е за. Кой е за? Та, така по-ми харесва, благодаря ви. Против. Да, това е лично. Е, да, това е лично отношение и ми става мъчно. Но все пак регистрирам, че сте в младсинство. Така че изменението се приема. Параграф 26, изменение 29 на господин Ферм. Докладчикът е против. Кой е за? съвсем малка ливичка против, широка десница и значителна част от левицата, представлявана от зелените. Така че 29 се отегля 30 изменение. Така че също трябва да бъде гласувано. Докладчикът е за, благодаря, против зелените. Логично, но те са в младсинство. 30 се приема. И, доклад... и, и, и автора се радва. 31 изменение, 26 ново. Янсен Хеглунг, докладчикът е за, за, широко мнозинство, против, никой, е, въздържали се, приема се. След това 32 изменение, господин Ферм, е, където има езадишън. Докладчикът е за, е, е за про, благодаря, против. Никой не е против, следователно се приема. Параграф 29 Нашите приятели, либерали и демократи, искаха гласуване на две части. Докладчикът беше за всяка една от частите. Първата част да ви, да. Кой е за първа част? Благодаря. Против. Зелените госпожа Бертман. Мнозинството е за. Приема се втората част. Has decided to do questions in due time. Кой е за втора част? Против. Май трябва да броим. Съжалявам. За втора част. Високо си дигате ръката. Е, всички ли си дигнаха ръката? Да, да проверим да няма прекалено много за, е, от, народ, от десницата. Чудесно. 17 за, против. Втората част. Деветнайсет. Следователно се отхвърля. Първата част се приема, втората се отхвърля. Изменението на господин Балцани отпада ли? Да, отпада и Фолс. 33 отпада. Параграф 33, 34 Ферм и Балцани. Докладчикът е против. Така, кой е против? либералите гласуват с десницата, тогава мнозинството е против и изменението се отхвърля. Така, благодаря ви. Сега пристъпваме към гласуване на становището на всички комисии. Съобразно традицията ще ви предложа да гласуваме анблок като се смята, че говоря под доклада на нашия докладчик. Смятаме, че сме се съобразили с всички становища, изразени от останалите комисии в парламента, като сме разгледали техните изменения. Гласували сме по всички изменения, някои сме приели, други сме отхвърлили. Така, съобразили сме се и с коментарите, включително и в изменения проект за резолюция, който току-що гласувахме. Така, дадох уточнението. Кой е за а, гласуването на а, тези изменения амблок? Благодаря против. Въздържали се? Никой? Следователно, решението вече е взето. Окончателно гласуване по резолюцията в изменение и вид. За. Благодаря ви. Против. Никой не е срещу резолюцията. Има един. Господин Порташ е против. Добре, въздържали се. Няма въздържали се. Благодаря ви. Така, резолюцията се приема от със сърце. поздравяваме докладчика, който сега ще може да отстоява тази е, позиция от името на всички нас пленарна зала. Сега, да, Джеймс. Искам да задам доклад към а, докладчика. Е, всъщност, ние очакваме от комисията преглед, защото на общественото изслушване ние поискахме преразглеждане на финансовата рамка. И в нито един от вотовете ни не се засегна тази конкретна точка. Господин докладчик, всъщност в момента ние изразихме нашето становище за бюджета за 2010 година и нищо друго. Така че прегледа е съвсем друга история и не засяга бюджета за следващата година, а за целия период. Да. Всъщност това ревю, този преглед ще стане в институционната рамка на Лисабонския договор. Следователно, доста бързо ще трябва да се произнесем по това, което искаме за прегледа по средата на мандата. И това ще бъде темата, която ще се разглежда на следващия триалог и помирителна комисия. Джеймс е прав, че ние е, зададохме точни въпроси на новия комисар Шемета, който е, в последствие трябва да даде отговор на тези въпроси. И така, сега пристъпваме към проекто резолюцията на господин Владимир Манка. По същия начин ще изброя измененията едно след друго. Списъкът е пред вас. Параграф 4, изменение 2 на Фернандес. Докладчикът е за. Кой е за? Благодаря. Против? Благодаря ви. Въздържали се. Широко мнозинство приема се. Параграф 5, трето изменение на самия докладчик, който разбира се е за, за, благодаря против, въздържали се, приема се. Параграф 6, изменение на докладчика, 4 за, благодаря против, никой, приема се. В параграф 8 ново има устно, устно изменение на докладчика. Имаме ли текста? Имаме текста на това устно изменение. Всички са се запознали с неговото съдържание. Кой е за? Благодаря. Против? Никой. Въздържали се? Няма никой против. Приема се. Изменение към 13 параграф, пето изменение, господин Фернандес. Докладчикът е за. Кой е за? Благодаря. Против? Въздържали се? Приема се. Параграф 14, шесто изменение на същия автор, докладчикът е за. Благодаря, против. Един против, въздържали се, няма. Един въздържал се, приема се. Сега стигаме до първия компромис, компромис А. За, против, никой, въздържали се, приема се. И е, за параграф 14. Не. Е, сега всъщност е, това покрива изменение 7. Всъщност параграф 14 вече е бил изменен. Така че докладчика трябва да ни каже, трябва да сме сигурни е, че е, изменение 6 на господин Фернандес е съвместимо с следващото изменение. Параграф 14 ново. Седмо изменение отпада. Осмо изменение на 16 параграф. Осмо изменение на господин Фернандес. Докладчиката за кой е за? Е, само Народната партия против всички останали, значи ни биха. Господин Фернандес е бит. Отхвърля се. Параграф 20. Изменение 9 на докладчика. За. Благодаря. Против. Един против. Въздържали се. Приема се. Параграф 22. Десето на господин Фернандес, което се подкрепя от докладчика. За. Против. Благодаря. Против. Въздържали се. Приема се. После имаме под заглавие след параграф 23, предложение на Фернандес, 11-то изменение, докладчиката за. Кой е за? Благодаря. Против? Един против. Въздържали се? Приема се. В параграф 25 имаме разделно гласуване. 12-то е, изменение на господин Фернандес, първата част – до legislative work. Докладчикът е за. Кой е за? Благодаря. Против? Господин Белдер, благодаря, въздържали се. Един въздържал се. Втората част от Acknowledges до Legislative Work. Докладчикът е за и за него. Кой е за? Да. Нещо се излъгахме, нещо сгрешихме. А, е, из, Извинете, да, гледах е, волтинг листа на Народната партия. Да, е, да, е, на место престъплението съм заловен. Така, кой е за? Да, знам, че Народната партия е за. Против. Да, естествено, че са повече против. Отхвърля се. Пристъпваме към параграф 25, нов, 13-то изменение на господин Фернанч. Не. Значи отпада. 14-то изменение към параграф 29, нови, господин Ферм, докладчиката за отново се вдигат ръце. Кой е против? Благодаря, никой. Приема се. Изменение 15-то. Докладчикът е за. Кой е за? Салвадор е, срамежливо вдига ръка. Кой е против? Никой. Въздържали се. Приема се. Благодаря ви. Изменение едно от първи, същия автор. За. Против. Никой въздържали се, приема се. Така, по същия начин ви предлагам анблок да вземем всички изменения и становища, които взехме под внимание при проекто бюджета и по-специално на нашата комисия Инта за международна търговия и петициите. Те се покриват от тази резолюция. Кой е за амблок, за а, взимането под внимание на тези изменения, кой е против, никой въздържали се. И така а, решението е взето. Следователно, сега е достатъчно само да гласуваме резолюцията Манка в изменение и вид за. Благодаря ви против, един против, въздържали се. Няма въздържали се. Благодаря ви. С е, широко мнозинство ние е, поздравяваме господин Манка и е, поздравяваме присъствието на господин Кон Бендит и съжаляваме за ранното му отпътуване но все пак с удоволствие се радваме на неговото присъствие и на неговите съвети. И така, скъпи колеги, последна точка от нашия дневен ред, преди да заминем за уикенд. Трудният проблем за закупуването от парламента по инициатива на нашето бюро така наречената сграда 3R1. Това е тема, която обсъдихме с координаторите. И след заседанието с координаторите бих искал да направя следното предложение пред комисията по бюджета. Е, правя го в отсъствието на господин Бутрус, който беше посочен като докладчик. Той подробно и надълго и широко работи по темата. Заедно с него е, ние е, организирахме обмен на възгледи по проекта е, миналия, сега в понеделник. А, аз, докладчикът и много от вас поддържаха е, близки контакти с бюрото и Елехо Квадрас, който е заместник председател на бюрото и който отговаря за политиката на е, парламента по недвижимостите. Уви, господин Букрос беше възпрепятстван да присъства днес. Той ме помоли да го замествам и да бъда негов говорител. Той направи саморъчно написана нота, която беше изпратена тези сутрин до всички координатори и е, към 12 часа до всички членове на бюджетната комисия, по силата на която препоръчва отрицателна позиция. Да ви напомня в каква ситуация се набираме. Първо, юридически Юридически, винаги когато дадена институция, парламентът или друга институция има проект е, е, свързан с недвижимости и който е, води до значителни разходи, бюджетната комисия е уведомена или решава да се самосезира, за да даде становище или да не се самосезира. През януари ние решихме да се... Е, през, през юли ние се е, самосъзирахме, защото е, сделката струва милиони евро. Ако се самосъзираме по силата на финансовия правилник, по член 169 или нея 3, 179, ние трябва да дадем становище в 15-дневен срок. И ако е, точно тълкуваме текста, ние сме просрочили е, този срок, но има обект облегчаващи вината обстоятелства, защото темата беше включена в дневния ред миналата седмица. Обаче тогава ние е, три дена и три нощи гласувахме 200-те изменения по проекто бюджета. И когато изтече и третата нощ, когато аз е, предложих да продължим, докато изчерпим дневния ред, президента Лавандовски в своята мъдрост, е, изразявайки становището на всички членове, той предложи да спрем до тук, защото бяхме в състояние на пълно изтощение. Така че е, леко е, прекрачихме границите. Отново подчертавам, това не е същностно, защото най-важното в тази тема не е юридически аспект, а политическия и за това бюрото естествено чака нашето становище. Бюрото, който, е, проблема, който възниква за нас е, че е, ние много бързо трябва да дадем становище и то още днес, защото следващото ни заседание е предвидено за след 15 дни. И е, последната среща, за да дадем положително или отрицателно становище, е, за да може бюрото на парламента и продавача е, те е, другата седмица всъщност трябва да решат ще спичат ли сделка или не. На няколко пъти вече са отлагали. А, така че а, в а, нотата а, докладчика а, изразява своето мнение по силата на което не разполага с достатъчни сведения, първо като количество и второ като качество, за да препоръча положително становище. И затова отива до препоръка на отрицателно становище. След като надълго обсъждахме въпроса с координаторите, аз е, е, като говорител на е, докладчика ви уведомям за неговото мнение, но като председател на бюджетната комисия аз ви предлагам различно решение. Нека се опитаме да намериме решение, което, с което също временно комисията по бюджета да получи гаранции по условията, които смята за необходими за да даде положително становище, без обаче това да попречи е, воденето на преговори от страна на бюрото на парламента. Защо? Защото ако нашето становище е отрицателно, ще се сблъскваме с дилема. От е, юридическа гледна точка този станов, това становище не е задължително за бюрото, т.е. бюрото може да пренебрегне това становище и означава, че в крайна сметка те не вземат предвид нашето мнение. Второто обаче, от друга страна обаче смятам, че бюрото няма да посмее да пренебрегне наше, нашето становище и ние всъщност е, няма да можем да се възползваме от, е, от един много е, е, от една интересна сделка. Сега разбирам, че става, става дума за нещо, което е много удобно. Самата сграда се намира много близо до парламента. В бюджета от 2009 година разполагаме с средствата, които ни, с средства, които ни позволяват да получи, да закупиме тази сграда от една страна заем от 22 милиона евро за модернизиране на гарата Люксембург, както и 9 милиона, които при всички случаи трябва да си възвърнем. Тоест имаме и финансовата възможност, и възможността да се възползваме от този от благоприятното местонахождение на сградата. Тоест, не, не би било целесообразно да бъдем в ролята на онези, които ще попречат на парламента да се възползва в този случай. Но, от друга страна, не разполагаме с достатъчно информация за бъдещите нужди, макар и да знаем, че такива нужди съществуват и е, ще се разширяват. Нека не забравяме, че от миналата седмица е, влиза и един нов елемент, появява се една нова, един нов аспект, Лисабонския договор, който ще даде нови правомощия на Европейския парламент, бъдещите разширявания, Харватия, която в скоро време ще се присъедини към Европейския съюз. Това са 125 или 126 души, които ще постъпат на работа в най-скоро време. След това всички останали балкански страни, които най-вероятно ще се присъединят към Европейския съюз. И по, по, по този начин Бюрото ще реши този проблем, тъй като в най-скоро време, както вече казах, ще има допълнителни нужди, но след, защото в крайна сметка след 2-3 години, когато да речеме тези нужди възникнат наистина и тогава закупим или вземем под найем, нещата ще се окажат много по-неблагоприятни. Затова аз предлагам следното. Предлагам ви едно сравнение. Нека да вземем един светофар. Представете си един светофар. Значи, той не свети зелено, но той не свети и червено. Un feu Но той свети жълто. И тук тълкуването. Сега, всяка, всяка от, от, отделна държава членка тълкува по различен начин е, ж, жълтата светлина. В е, средиземноморските страни, когато светофара е, е оранжев, обикновенно шофьора засилва и дава газ. Ако обаче е, подобно нещо се случи в северна страна, то тогава шофьора заковава. Е, и да видим просто как ще се интерпретират нещата, как ще толков, се толкова нещата. Разбира се, има и една опция, в която ще трябва да е, вземем решение. И тогава нашето становище ще бъде задължително, когато ще трябва да се извърши трансфера за финансиране на тази операция, тъй като средства съществуват, но те не са по необходимите пера Тоест, нашето становище тогава ще трябва да бъде взето предвид. Така че аз ви предлагам следното. Ком- комисията по бюджета да възложи на нейния председател да отговори на председателя на парламента, който отправи искане от името на бюрото, да му отговори, че ние разгледахме тяхния иск, че по принцип комисията не се противопоставя на продължаването на процедурата. Ние не казваме, че становището е положително или отрицателно. Казваме, добре, започнали сте някакви преговори, разбираме, че се отваря някаква възможност, вие кът, като бюро поемате отговорност да прецените нуждите. Вие сами сте решили, че трябва да започнете преговори. Ние не се противопоставяме на продължаването на преговорите, но ние още от сега ви обясняваме, че ще дадеме положително становище при е, следните условия. И тук ще изброиме различните аспекти, залегнали в документа на господин Брос. Тоест, и необходимостта от много по-подробна, точна и ясна информация относно изчисляването на цената, сръв... сравнението с различните пазарни цени в момента в Брюксел, предвид економическата криза, предвид кризата, която разтърсва е, пазара на недвижимите имоти, едно сравнение между покупка и вземане под найем, както и една оценка на средносрочната стратегия на парламента в областта на недвижимостта. Вие е, отдавна сте ни, обещ... сте ни обещали подобна оценка. Сега, казвате, че подобна оценка ще бъде приета на едно последващо заседание на бюрото, но за сега ние не разполагаме с подобна оценка. Бихме искали също така да се направи една от оценка на бъдещите нужди, колко служби, колко, колко души, колко какъв ще бъде какви ще бъдат бъдещите нужди с оглед влизането в сила на Лисабонския договор, приемането на Харватия, другите балкански страни и доколко е необходима една нова сграда, колко квадратни метра са необходими, дали в крайна сметка е, съществуващите сгради не са достатъчни и може би те не се използват достатъчно рационално. И още едно условие, което припомням. При разглеждането на бюджета за 2010 година и резолюцията, която току-що приехме по доклада на господин Манка, резолюция, която най-вероятно ще бъде приета в пленарна зала след 15 дни, са залегнали искания относно допълнителни средства за комисиите и политическите групи. Така че ние бихме искали да знаем бюрото ще отговори ли на нашите искания и как ще отговори. Защото по силата на Лисабонския договор ние ставаме пълноправни законодатели и на нас са ни необходими средства за изпълнение на тези наши правомощи и задължения. Ако бюрото, бюрото смята, че недвижимата собственост е по-важна, добре, но в никакъв случай това не трябва да става в ущърп на задоволяване нуждите на членовете на парламента. И тук припомням казаното от господин Ферна. Бюрото трябва ясно да разбере, че може да продължи преговорите, но ние си запазваме запазваме възможността да излеземе със становище след като получиме подробни и задълбочени отговори на въпросите, които задаваме. Това е темата, която обсъдихме с координаторите и това е принципното, принципната позиция, която ви предлагам. Ако комисията е, приема подобно становище, аз ще подготвя писмо, отговор до е, председателя на парламента, ще го обсъдим предварително с координаторите и след това ще го изпратиме на председателя на парламента, господин Ферм и след това госпожа Дюран. Благодаря ви, господин председател. Това е едно отлично обяснение на обсъданото по време на заседанието на координаторите. Вярно е, че Наистина, нашата дискусия беше много подробна, задълбочена, но тук не става дума само за някаква вътрешна политика на Европейския парламент или някаква дискусия между е, комисията и бюрото. Став, став, става дума от една дискусия, от едни преговори между Европейския парламент и общественото мнение. В крайна сметка това са парите на далекоплаците. Смятам, че наистина е необходимо бюрото да ни представи една подробна и задъл... един подробен и задълбочен анализ за средносрочната политика и тогава ще разбереме дали е, дали е по... по-добре да купим или да вземаме под найем. Днес нещата се промениха в следствие на финансовата криза, така че ние сме готови да да дадеме за сега жълта светлина. Аз съм от тези, които предпочитам червената светлина на светофара, но смятам, че ние ще можем да дадем и зелена светлина само ако получиме необходимата информация. Ако не получиме задоволителна информация на всички поставени въпроси. Нашето становище ще бъде отрицателно и ние ще гласуваме против. Тоест, ние няма да приемем да станеме заложници или да ни въвлечат в един процес, от който не можем да се измъкнем. Ако, ако не получиме е, необходими задоволителни отговори, ние ще отхвърлиме искането за финансов трансфер. Благодаря ви, Горан. Госпожа Дюро. Благодаря, господин председател. Много е шизофренно. Аз съм член на тази комисия, но и заместник-председател и член на бюрото. И, два дена говорихме в бюрото е, с колегата Вискадрас по цялата стратегия по недвижимостите и най-вече заради това, че по-скоро предпочитаме да купуваме, отколкото да наймаме. Господин председател, това, което вие предлагате е, заедно с координаторите е в правилна посока. Аз е, съм белгийка, аз съм от е, южната част на Белгия. И ме разочароват някои тълкувания, които чу е, отрицателни. Бих искал колегата Куидрас да дойде да обясни цялата стратегия в условията на криза, собствеността върху сградите и важния въпрос, по който работим съвместно, по екологическото управление на сградите. Въпросът не е само екологически, но и финансов, защото когато си собственик и трябва умно да управляваш разходите за отопление, когато знаем, че петрола отново ще поскъпне, няма и сянка на съмнение по това, е много важно да си собственик и финансово е по-изгодно. Аз разбирам искането е, за ясни възгледи върху потребностите, това е съвсем легитимно и мога да го разбера. Обаче, мисля, че когато един депутат има по двама, трима сътрудници, не знам вие как сте, но много от нас е, нямат феноменално пространство, за да могат да настанят тези, които работят с тях. Но, разбира се, трябва да имаме е, някакъв цялостен възглед за бъдещите нужди след разширението, след Лисабонския договор, но тая сграда е до нас. Лесно се стига до там. Близък ни е сградата по пазарна цена, включително и в условията на кризата. За това благодаря на координаторите за становището им. Искам да чуя условията, и искам бюрото да каже какви са условията, докато стане трансфера, но ние трябва да излажем на, да сложим на масата е, всички аргументи, поради които е, е, решаваме да, да купим сградата. Това не е прибързано решение на бюрото и е, заради това подкрепям позицията на председателя и на координаторите, господин Хаглунд. Сена. Първо искам да кажа, че аз е, оценявам подхода е, за търсене на изход от ситуацията, но както вие напомняте, е, докладчикът е повдигнал въпроси, по които няма отговор. И може би защото те, е, е, той, както и предходния е, колега, ние сме и двамата от севера и затова по-скоро съм за жълта светлина. Аз оценявам позицията на председателя. Вие искате да има зелена светлина, но все пак искам да ви напомня, че економическата ситуация е доста трудна и трябва да обясним на дънакоплаците, че закупуваме доста скъпа сграда. Как ще бъде използвана тази сграда? Аз имам опит в закупуването на сгради на бюрото. Знам, че бюрото има последната дума, но моя подход е както на Юргенс. Ако нямаме точни отговори, ще гласуваме с не. Трябва да имаме изход. Трябва да има някакъв изход защото ако преговорите твърда, е, стигнат твърде далече, ние не можем е, да излезем. И за това се надявам да получим е, отговори на въпросите, които докладчикът вече е поставил. Благодаря ви. Благодаря ви, скъпи колега, господин Кайер. Господин председател, нека да ви кажа първо, че се прекланям пред е, вашето умение по един много гъвкав и нюансиран начин да изложите ситуацията. Аз съм от е, северо-западна Германия. В нашата политическа група, в рамките на работната ни група, ние обсъдихме въпроса и е, сравнихме нещата с яденето на е, шницел. Ако искате да хапнете една партия шницел, ще ви трябва цяло прасе. Ще го заколите. Така че в доклада установявам, че става дума за е, разширяването на така, е, доста позиции в рамките на е, бюджета. 150, е, ако не се лъжа, 13%, ако си спомням, беше цифрата, която се споменаваше във връзка с градния фонд на парламента. Т.е. ние не сме в нужда, не се нуждаем от много повече помещения или площ. Нищо не налага да бързаме. Знае, че нещата са свързани с белгийското законодателство, но все пак трябва да свързашем нещата не толкова с цената, колкото с възможностите, може би да направим една по-благоприятна сделка. Нека да говорим за а, взимане под найем или под аренда за 99 години. И в такъв случай ще бъде много по-благоприятно за нас. А точно в това отношение се твърди, че цените падат. Ако ние сега а, закупим сградата, ще платим много повече, отколкото да кажем след няколко години. Това също това, което казах за цените под аренда, се отнася и до покупните цени за сгради и изобщо недвижими имоти. И в този случай жълтата светлина според мен е доста слабичка и по-скоро върви към червено. Аз бих казал, че би трябвало да дадем червена светлина като светвар. Ако така да се каже, дадем карт бланш на ръководството на парламента, на председателството да започне е, преговори, то е, бих казал, че ние всъщност е, даваме възможност да се сключи сделката, а тя не е подходяща, не е благоприятна за нас в момента. Благодаря, Салвадор. Сега няма какво да обясняваме. В момента взимаме едно временно решение. А, това всъщност решаваме какво да влезе в писмото. Струва ми се, че писмото след дългата дискусия, която проведахме по време на заседанието на координаторите, тази това писмо трябва да бъде изпратено. Сега е, разбира се, има нещата са спешни, но боя се, че не разполагаме с необходимата информация да приемем или да отхвърлиме предложението. Така че, както каза пос, пос, последно, последният е, оратор, Става дума за една аренда за 99 е, години и това може би има трябва да има някакво е, някаква последица върху цената. Така че. А. От една страна, ако в момента пр... ние пр... позволиме на бюрото да продължи преговорите, но също обвържеме своето окончателно решение с е, необходимата информация. Мисля, че ние поемаме и своята отговорност. Нещата са сериозни. В крайна сметка, в какво последно ние ще кажем да или не на банковия трансфер, ако условията са изпълнени. Така че мисля, че това трябва да бъде решението. В този смисъл трябва да бъде решението, което ще вземем днеска. Господин Манка. Ďakujem, pán predseda. Dovolte, aby som aj ja vyslovil svoj obdiv tej формулации, ktorú ste predložili ви днес. Господин председател, аз оценявам е, начина по който вие изложихте положението. Е, да, и се опитахте да ни убедим, тъй, че оранжевата или жълтата светлина е най-подходяща. За съжаление, имаме проблеми с техниката. Ще... <laughs> Yes. И така, още веднъж благодаря, господин председател. Оценявам вашето красноречие и умението ви да обяснявате детайлите във връзка с тази наистина сложна ситуация. Към днешна дата най-вероятно жълтата светлина ще победи. Междувременно чухме две различни мнения – едните казват има възможност и нали, е хубаво сега да купуваме, другите казват не, няма нужда сега, евентуално по-късно. Нека да кажем, че има и различни други альтернативи. Ако желаем наистина в бъдеще да имаме една сигурна инвестиция – ако решим да закупим сградата като един вид е, добра инвестиция в бъдещето, трябва много добре да се аргументираме, е, за да можем и да обясним е, защо е толкова висока цената, която заплащаме. Имам много опит в това отношение, тъй като съм изпълнявал и други длъжности преди да стана депутат и зная, че винаги съм постигал добър резултат, е, когато съм закупувал сгради, но при една добра аргументация. Нека да дадем и думата на господин Белдар и после ще прекратим. Всъщност Моят основният ми аргумент преди три години имахме почти същата дискусия и се стигна до съгласие в тази комисия и го отразихме в резолюция, че трябва да има многогодишна стратегия по недвижимостите. Това го повтаряме всяка година и никога не чуваме такава стратегия. И се надявам този път в края на година ще чуем нещо, защото ние като бюджетна комисия загубихме много голяма част от правомощията си. Нека да има най-после отговор на нашата молба за многогодишна стратегия по недвижимостите. Напълно сте прав. Господин Белдер. Eh, Благодаря, господин председател. По време на координаторското заседание, аз вече казах, в Холандия ние спираме, когато видим жълта светлина. Инак рискуваме да ни губят. Благодаря ви за това, че толкова бързо и ясно изразихте мнението си. Имам въпрос. Мисля, че хората много добре разбират вашето решение да гласуваме по жълта светлина, но преди да изпратим писмото, дали не може все пак да го пуснем в обращение, за да може хората да имат възможност да направят забележки по него. Разбира се, че трябва да действаме бързо, но все пак да. Да. Скъпи колеги, благодаря ви за тази дискусия, която ни даде възможност да се задълбочим и да покажем, че членовете на бюджетната комисия изпитват е, е, същото така е, така затруднение, както на среща на координаторите. Госпожа Дюран говори за шизофрения. Всички сме госпожа Дюран. Искаме парламента да може да работи, но, както каза господин Гайер, ние трябва да се отчитаме пред избирателите ни да накоплатци и трябва да им покажем, че ние правилно управляваме е, доста ограничените средства на Европейския съюз. Едновременно с това, едновременно с това да не забравяме, че всички наши национални парламенти имат амбициозна политика по недвижимостите. И е, стратегията, която се изразява в е, опит за закупуване на сгради, които са близки до парламента, е широко разпространена. Нито в е, северна, нито в южна, нито в ю, е, западна или източна е, Европа национални парламенти е, могат е, да ни дават е, урок и защо да ни служат за пример в това отношение. Искам да ви кажа, че ще ни съдят след 5 години. Moi, je voudrais pas me retrouver dans 5 ans. Dans... И след 5 години не искам да се окажа в позиция, когато ще ми кажат, вие много късогледо сте гласували в бюджетната комисия и Европейския парламент, който имаше изключителна възможност да закупи сграда до парламента и да купува сграда на другия край на Бруксел, която се оказа много по-скъпа. Е, та, какво искам да ви кажа? Ние няма да водим преговори. Ние сме 88. Ние, като 88 член на комисия, няма да преговаряме с продавача. И е, това не са наши правомощия. За щастие, е, за финансите на парламента председатели или заместник-председатели или генералния секретар, които са упълномощени от бюрото, ще водят преговорите. Ние определяме червените линии, рамката. И така, ако сте съгласни, Естествено, че всичко ще е поставя на гласуване. Ако сте съгласни да действаме съобразно препоръката на координаторите, аз подписвам писмо, което преди това ще е, изпратя на всеки координатор и всеки координатор ще прецени дали в групата си ще го предложи на други лица или не, но още тази вечер ще изготвим проекто писмо, нещо, което да удовлетворява всички. Това, което каза господин Ферм и господин Мейер, които посочиха по кои точки искат ние да наблегнем. Госпожа Дюран също изтъкна екологичната страна на сградата. Можем, разбира се, и това да да добавим. Тя ще защитава тази гледна точка и в бюрото, но и ние можем да го отразим като наше условие. Писмо, в което ние не даваме положително становище. Няма отрицателно становище. Ние просто оставяме процедурата да продължи но с известно съжаление изразя, изразяваме съжаление, че не сме получили а, необходимите уточнения, а, които иска а, докладчика. Както каза господин Грейш, от три години искаме от бюрото средносрочна стратегия по сградите. И при тези условия ние е, е, е, си запазваме възможността да се произнесем по трансфера на средства, защото едва тогава сделката ще може да бъде приключена и вота ни ще гласува, ще зависи от отговорите, които сме получили от бюрото условията за закупуване, промените настъпили е, на пазара за недвижими имоти при условията на финансова криза, дали тази позити... политика, която имаше смисъл преди кризата, има смисъл и днес. Трябва е, да видим е, какви са предимствата от това да купиш нещо или да наемаш. Средносрочната стратегия, реалните потребности, е, краткосрочните, средносрочните нужди и следващите нужди и начина по който бюрото ще отчете нуждите, които ние сме изразили в резолюцията на господин Манк. Така че ви предлагам да е, е продължим работата си по този начин, като знаете, че аз ще изготвя проекто писмо, което ще дам на координаторите и ще го подпиша след като съм сигурен, че ще получа съгласието на координаторите. Това компромисно решение ще бъде гласувано. Кой е за? Е, кой е против? Господин Белдер е против. Господин Лозович също е против. Кой се въздържа? Господин Гайер се въздържа. Добре, с мнозинство за. Ви благодаря. И сега аз трябва да заслужа вашето доверие. Това е, бяхме предвидели да работим до 6.30, но се изразява нетърпение. Закривам заседанието. Благодаря. Bon, Reste plus qu'à écrire.